Mesdames, Messieurs, chers collègues. Уважаеми колеги, продължаваме работа. Искам да ви помоля за тишина в залата. Продължаваме работата на бюджетната комисия при открити врата и ще изслушаме представене на децентрализираните агенции, проблемите с финансирането на тяхната дейност в следващите години. Всяка година провеждаме подробна среща, обмен на мнение между Комисията по бюджета и тройката. Тримата директори, които представляват всички агенции. В вашите папки разполагате с необходимите документи, което ще ви позволи да участвате в дебата. Освен това, всички имаме информация за гласуването в Корепер по проекто бюджета за 2013 година. Това ще бъде представено на министрите на финансите и тези отговарящи за бюджета, но почти 98% от случаите министрите потвърждават гласуването, което се е състояло в Корепер. Особено строго се гледа на финансирането на агенциите. Прави се разлика между тези, които са достигнали зрялост и другите. Някои от старите агенции са получили нови задачи. Има и агенции, агенции които са изцяло нови и те ще бъдат финансирани за пръв път. Но не може да се говори за бюджетна щедрост – всички разходи по пета функция, в която попадат разходите на повечето агенции. Искам да приветствам господин Герт от Европейската агенция по химическите вещества. Да, на първия ред. Приветствам го с добре дошъл господин Ембъл от Европейската агенция по железопътен транспорт, както е, и представителя на Европейската агенция за предотвратяване и контрол на заболяванията. Така че малко средиземноморска е тази тройка. Госпожа Криста Зеначек, директор на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд. Добър ден. Господин Патрик Гудо ни изпрати своите извинения. Той ще бъде заместен от свой сътрудник. Приветствам също представителите на другите агенции – които предвид на важността на този дебат поискаха да участват в това публично заседание. Юта Халк е нашия специален докладчик. Докладчик по бюджет 2013 е Джованни Лавия. Разбирам, че основното представене ще бъде направено от господин Дънсен. на когато искам да дам думата. Искам да помоля всички оратори да бъдат а, кратки, тъй като имаме време до около 16 часа. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да разговарям с него. вас по бюджета 2013 година. Вие поискахте агенциите да дадат конкретен пример за проекто бюджета за 2013 година на комисията. В документа, който ви изпратихме преди среща, ние ви дадахме примери. Трябва да кажа веднага, че те не отчитат позицията на Европейския съвет Както знаете, съветът настоява допълнителни съкръщения на субсидиите и служителите, особено от новите агенции, тези на които са възложени нови задачи. Примери. Е, е, е, органът е, за сигурност и пазари минус 10, е, въздухоплаване, сигурност на въздухоплаването минус 32, околната среда минус 3, и новите агенции за управление на информационно-комуникационни технологии минус 11. Не само, че предлагат да се съкратят тези постове, но искат да съкратят субсидиите за раздел 1 и 2. Това нарушава баланса в бюджета, защото агенциите няма да могат да изразходват средствата по раздел 3 няколко, от няколко агенции се иска да изпълняват нови задачи през 2013 година. Без друго изпитваха трудности, предвидени във връзка с съкръщенията, предвидени от комисията и съвета. В тази позиция е, ще пострадат е, авиационната агенция по обучението, околната среда, за лекарствата, Фронтекст, Европол – и Европейската агенция по химическите вещества, чието изпълнителен директор съм аз. Тази агенция е в особено трудна ситуация, тъй като новият регламент пред, пред, пред няколко месеца ни забранява да използваме други средства за биоциди. Аз, е, ако бъдат е, приети нови съкръщения, не мога да гарантирам правилно изпълнен този регламент. Множество агенции получиха недостатъчно ресурси от комисията и дори по-малка степен от съвета в сравнение с е, новите задачи. Например, от ЕМА се иска да изпълнява новото законодателство за фармакобдителност допълнителните бройки, които съвета предлага, не дават такава възможност. Ако наделее позицията на съвета, много агенции няма да могат да изпълнят мандата, възложен им от Европейския съюз. Правилно ли изпълнителните директори на агенциите и управителните съвети да взимат решение, кой, коя част мандата да не могат да изпълнят. Действително ли имаме право да не изпълняваме дадена задача, възложена ни от законодателя? С колегите ми не се чувстваме е, добре. Целта е всички агенции е, да се третират като принадлежащи към един е, плик когато се създаде една нова агенция, на другите агенции автоматично се съкръщава бюджета. Задачите на другите агенции обаче се запазват. Агенциите не са законодателни институции, които могат чисто и просто да работят по по-малко инициативи. Най-голямото ни притеснение е многогодишната финансова рамка ако те продължат да бъдат третирани като принадлежащи към един финансов плик, ние се притесняваме от резултатът. Притесняваме се споразумението да бъде постигнато в последствие на по-късен съвет и да се наложат произволни съкръщения на всички агенции, без да се мисли за това как да се изпълняват тези агенции агенциите и техните управителни съвети ще трябва да взимат решения без да им бъде, без да получат ориентации от, от Съюза. Призовавам ви да не допуснете това да стане. Мисля, че може да се приеме по-интелигентен подход към бюджета. Началната точка за, все, за бюджета на всяка институция е очакванията, с кои, за които те са създадени, как взаимодейства агенцията с партньорите в държавите членки. В много сектори агенциите намаляват общите разходи за данакоплаците. Често е по-ефтино една задача да се извърши един път на ниво Европейски съюз, вместо да се повтаря 27 пъти на национално ниво. В заключение, нашия призив агенциите да се разглеждат по сектори. Знам, господин председател, че парламента държи да има нов бюджет, който да отразява политическите амбиции на парламента. Агенциите подкрепят парламента. В тази позиция ние сме ваши съюзници в усилието да се постигне съответен бю... уместен бюджет. Ето защо агенциите, представени тук, са на ваше разположение, за да улесним този диалог. Благодаря, господин директор. Другите членове на тройката искат ли да се изкажат? Не. Благодаря. Изложението беше много точно много достоинство, пълно и реалистично. Има ли въпроси от е, членовете на комисията? Иска ли Европейската комисия да обоснове своите предложения и да коментира а, е, вота на Корепера? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да обясня позицията на комисията и да ги поставя в контекста. Това може да помогне дискусията да бъде поставена във вярната рамка. Първо няколко цифри. Децентрализираните агенции са динамичен сектор в конфигурацията на органите, които се създават на европейско ниво. Що се отнася до служителите на всички агенции за 2013 година, става дума за 5115 поста. Има такива, които се самофинансират. 1500 са командированите служители, които работят в децентрализирани агенции. И в 2013 година ще има около 7500 служители. Дали това е достатъчно? Дали се третират по същия начин различните агенции? Не, отговорът е не. Те не се третират по еднакъв начин, що се отнася и до бюджета. Знаете, че комисията даде основни насоки за останалите институции, за децентрализираните агенции, в смисъл да се насоча вниманието върху по-добра ефективност, да се намали поне с 1% персонала. Това се отнася и за самата Европейска комисия. Резултатът за большинството от децентрализираните агенции за бюджета от 2013 е 555 има малко намаление в агенции, които достигат своята зрелост и агенции, които са новосъздадени. Има също не толкова високо увеличение за агенциите, където са възложени нови функции. Относно класификацията, кои са критериите, които използва Европейската комисия, за да могат агенциите да се включат в три групи, такива, които достигат зрялост, нови агенции или тези, които поемат нови функции. Критериите, които се прилагат, са свързани с задачите. Увеличаването на задачите са свързани с финансов фиш. Ще бъде направено официално предложение на вниманието на парламента и съвета, което трябва да се разгледа в рамките на междуинституционалното споразумение. Т.е. има един официален етап, независимо дали става дума за създаването на нови агенции или за възлагане нови функции на съществуващи агенции. От гледна точка на бюджета трябва да се види дали новите задачи на агенциите са, съответстват на таваните а, за разходите, които са определени. Що се отнася до вноските в европейския бюджет, Европейската за децентрализираните агенции, защо следим за съществуването на повече от един източник. Бюджета ни може да осигури всичко, което е необходимо. Кредитите в сегашния контекст трябва да бъдат най-справедливо бюджетирани според нуждите, не да се създават резерви, които да остават неизразходвани. Излишъкът, който се регистрира в агенциите, се определя като приход, който е на разположение на агенциите на следващата година. Вноските, новите кредити в бюджета служат за постигане на баланс между приходите и разходите на агенциите. Това се прилага по отношение на всички децентрализирани агенции. Много беше казано за съкръщаване на постове. Има малко увеличение в повечето от случаите. Има увеличение с 557 в бюджет 2013. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Благодаря, господин директор. Юта, сега ли искате да се изкажете? Не, после. Благодаря за двете изложения. Споменахте, че агенцията може би са в пета категория, но аз мисля, че те са в други функции, защото оперативните разходи в, са такива, че на тях се гледа като на административен разход. Често не е така. Например, Агенцията за химически вещества. Това не е администрация като такава, а осъществяване на европейската политика, което струва по-ефтино, отколкото всяка държава членка го прави самостоятелно. Въпреки това, мисля, че по инициатива на парламента започна да се гледа на агенциите като цяло – защото имаше притеснение за това, че броят на агенциите расте много бързо и е необходимо да се контролират по-добре разходите. Юта по всяка вероятност ще обясни по-добре това. Ние нямаме ново междуинституционално споразумение. Но ако в ние в парламента знаем как да използваме съществуващите възможности и как да надграждаме върху тях, ще можем да избегнем някои от най-неудачните решения на съвета. понякога на, а, агенци... за агенциите се предвиждат много по-високи разходи, отколкото са им необходими и създават трудности, които не би трябвало да съществуват. Въпросът ми, имайки предвид предложението на комисията, казва, казаха ви, че отношението към вас не е по-сурово отколкото към комисията, че в някои агенции може би има незаети места, че има излишъци, които говорят за това, че може би вие нямате нужда от онези увеличения, които бяха предварително предвидени. Вие казахте, че предложението, първото предложение на комисията е било проблематично. Бихте ли уточнили къде е проблематично и като цяло как гледате на предложението? Разбирам, че по-нататъчните, че допълнителните съкръщения, за които настоява съвета, ще за трудности инициативите на специализираните комисии могат много да ви помогнат. Можете да. Те познават вашата дейност, знаят, познават вашите потребности. И мисля, че тези комисии знаят, че не могат непрекъснато да настояват за увеличение. Трябва да определят приоритетите си. Бих искала да чуя по-подробна оценка на предложението на комисията. Благодаря, Ан. Юта. Благодаря. Всички ние знаем и непрекъснато си го казваме на подобни заседания, че агенциите извършват една много важна работа, включително и в административно отношение. Те отговарят, така да се каже, за прилагането, за осъществяването на европейската политика. Това именно е работата, която Европейската комисия не желая да свърши или смята, че не би трябвало тя да я върши. Виждаме това и в структурата на бюджета, макар че никой не сме го говорили виждаме, че агенциите, независимо от това какъв вид агенции са и каква работа вършат, са включени в категория 5, т.е. административни въпроси и задачи. Комисията много економично, така да се каже, е определила своите задачи по отношение на администрирането, а Инак, по отношение на оперативното разпределение на бюджета, агенциите получават една част от нашите пари за текуща дейност. Когато последния път говорихме за периода 2007-2013 за многогодишната финансова рамка и прогнозата, някои депутати смятаха, че всички агенции би трябвало да бъдат обединени в една категория, за да могат да по този начин да имат един, една по, по-ясна представа за работата на агенциите, за финансирането, за изразходването на средствата и така нататък. Комисията тогава се обяви категорично против едно такова категоризиране на агенциите, защото нямало да има прозрачност, нямало да има яснота кой какво върши и какво харчи. А сега го прави в рамките на бюджетната процедура, в хода на бюджетната процедура, включва агенциите в една категория и на всичко отгоре в административна категория и така както и комисията и всички останали административни е, структури, е, парламент, сметна палата и така нататък, агенциите, включени в тази категория 5, трябва да економисат 1% от бюджета. Сега, това не е, е логично не може по никакъв начин човек да разбере логиката на едно такова решение. Затова и написах едно писмо на комисаря Левандовски. Отговорът обаче е незадоволителен, защото не съдържа убедително обяснение. Е, истината е, че на практика комисията нарушава е, логиката на нашата политика до този момент и не е съгласувала едно такова решение, което трудно може да бъде разбрано. Да, във всеки случай за всички въжи е, реализация на економии в размер на 1%. А това какво означава за всички нас? Нови задачи с по-малко пари. Непрекъснато го повтаряме. И това въжи и за агенциите, които е, изобщо нямат е, свободно пространство за действия и за някакви изменения в рамките на техния бюджет. Ако, да кажем, една или две агенции могат е, чрез е, таксите, които постъпват при тях, да финансират по някакъв начин допълнителните действия и задачи, е, то комисията ще трябва да се съгласи, че тези такси ще пристигат директно при агенциите, които ще ги използват и за заплащане на хората, които работят в тези агенции. Комисията би трябвало да разбере, че хората не могат да работят без да им се заплаща. И че нещата просто не стават така, както си мисли комисията. Нали? Хоп, така решаваме и го правим. Ще трябва да поговорим много сериозно с комисията по този въпрос. Просто не е възможно е, непрекъснато да променяме обичайната бюджетна процедура да блокираме нещата, да изразяваме резерви, да се обясняваме. Това ни пречи. Всяка година в рамките на всяка бюджетна процедура ние заявяваме, че желаем агенциите, които отчасти зависят от е, таксите, да бъдат третирани по различен начин, защото при тях постъпват някакви приходи. Те имат собствени постъпления и би трябвало да бъдат третирани по-различно, отколкото останалите, които нямат собствени приходи и собствени средства. по същия начин трябва да се действа и когато има някакъв излишък. Има значение дали можеш да прехвърлиш от една година към друга економисаните средства, излишъка или всяка година ще започваш от нулата. Така че аз мятам, че агенциите би трябвало да разполагат с малко повече е, пространство за гъвкавост в рамките на техните бюджети. И така, до този момент не сме получили отговор. Какво можем да предприемем заедно? Това е въпроса, който задавам на всички вас. Какво можем да предприемем заедно по отношение на съвета, който веднъж ни налага економиите от 1% в бюджетите ни и след това пък е, допълнително натоварва агенциите, слагайки ги в една категория 5? заместник-председател, докладчик по агенцията зададе много ясни въпроси. Искам да добавя няколко забележки. А, извинявайте. Доминик Рике поиска думата. Благодаря. Той има връзка с град Валенсиен, следователно една от агенциите. Благодаря за това, че ме разкрихте по този начин. Съвсем не пледирам за това, но имам една небюджетна забележка. Видяхме, че 35% от е, жителите на Марсилия пострадаха. Аз не искам това да бъде бюджетна дискусия. Ето защо е, не говорим е, по подобни въпроси с съвета. Агенциите са инструменти, чиято цел е да се прилагат европейските норми. Т.е. те работят за функционирането и интеграцията на Съюза, нито повече, нито по-малко. Кой предлага на съвета, Кой предлага на съвета бюджетите за агенциите? Това са националните министерства. Онези, които смятат, че са в пряка конкуренция и се чувстват пряко застрашени заради агенциите. Все едно да искате конкурента да определи бюджета на онзи, който е, може да ви измести. Бюджетът не е, е част на не е частното поле на парламента, нито на комисията. Разбира се, макар и в малко по-прикрити форми, бюджета може би е само претекст. Виждаме защо има много глупави мерки Предлага се един фактор с 1% за, за агенциите. Това е глупаво, но може би преследва други цели. Всъщност това е. Тук си дава среща битката между общностия и междуправителствения метод. Ние сме за е, общностия метод. Очевидно съветът е, се бори за междуправителствения сектор. Агенциите са политически символ, е, с който има, който има желание да бъде победен. На френски език не наричаме това дървен език тук а, имаме пример за това, че нещата се наричат с истинските им имена. Присъединявам се към това, което беше казано и да кажа, че Европейската комисия отправи предложения, които са трудни за агенциите но обяснението им отчасти е, че на тях самите е била, била, са били наложени економии, що се отнася до средствата и бюджета за функциониране. Трябва да държим това предвид. В позицията на съвета на ниво Корепер, както вече беше казано, най-шокиращото обаче са противоречията. Позицията взети от съвета. Съветът е, е като един октопод с множество пипала и множество глави и взима решения, които често си противоречат едно на друго. в зависимост от темата, за която се говори. А, малко вероятно е. След последния Европейски съвет, тази сутрин много разговаряхме за бюджета от друга гледна точка, но след последния съвет от 28-29 юни, когато съвета тържествено реши да подсили финансовия надзор – за да се изгради банков съюз. Пет дни по-късно Корепер намали бюджетните кредити на трите органа за финансов надзор, които бяха създадени миналата година и които, между впрочим, не разполагаха, получиха средства за нормално функциониране благодарение на парламента, Помните, че за бюджета 2012 година ние настояхме комисията да коригира исканията си за агенциите. Сега съветът намали средствата им. Това е абсурдно. В рамките на годината установихме и други противоречия. Друг Европейски съвет настоя за преразглеждане и адаптиране на системата на Шенген и засилване на контрола. Няколко дни по-късно бюджетният съвет намали средствата за Фронтекс. Тук няма последователност. От друга страна, както беше казано много удачно в документа, който ви беше изпратен в Position Paper, господин председател на тройката, трябва да видим, че Тези агенции са малки организации и има множество. Е, ако съставът им бъде намален под определено ниво, те просто няма да могат да изпълняват е, задачите си. И има опасност да не се върши работата както трябва. И рискът също така аз ще се върна на това, което каза Доминик Рике. Всичко това ще се окаже в крайна сметка много по-скъпо, защото агенциите, ако не разполагат достатъчни средства, няма да си вършат работата. Това означава, че вече една съществуваща е, национална агенция ще върши работата или пък е, ще бъде създадена една национална агенция, тъй като тези в Брюксел не могат. И тук аз продължавам да твърдя за нещо, което не интересува нито едно правителство, не което не интересува нито един министр на бюджето. За съжаление не вълнува и сметната палата. Надявам се, че от администрацията чува там. Нито, е, нито пък се, представлява интерес за националните сметни палати. И това е дублирането на дейността между европейски и национални администрации. Ние, когато прехвърляме компетенции от национално ниво на, към европейския бюджет – трябва да има изискване да бъдат съкратени пропорционално средствата на национално ниво. Така че е, разпределението на задачите между Съюза и държавите членки да се осъществява при константни разходи, при константен бюджет, без да се увеличава непрекъснато бюджета. И вместо министрите да кажат прекрасно, от тук нататък Съюза ще носи отговорност за сигурност на храните, въздухоплаването. Следователно, аз няма да се занимавам с това и следователно няма да увеличавам персонала. За съжаление, никой не разсъждава по този начин. И казвам го публично, тъй като ни предават на живо по интернет. Моята страна Франция прилага споразуменията от Шенген от 1993 година което означава премахване на граничния контрол и премахване на митническия контрол. Когато бях предложен за министър на бюджета, установих, че се увеличи бюджета на органите за митнически и граничен контрол. В много страни така разсъждават а, органите. Ако наистина ние бяхме сериозни, ако нашите ръководители а, сериозно искат да реализират економии, ние трябва да сменим граничния контрол навсякъде с Фронтекс и да премахнем граничния контрол по границите, но няма да стане така. Съвета тъкмо обратното, прави тъкмо обратното и Доминик Рике го каза, той иска да съкрати максимално агенциите, смятайки, че европейските институции са източник на опасност. Даваме си сметка за това, че агенциите, аз преброих 33 плюс 4 с неопределен пол, 4 транссексуални и 30, чийто статут е по-стандартен. Това са сираци от политическа гледна точка. Е, е, те са под а, ръководството на Европейската комисия. Само, че и там има малко страх от конкуренция. В комисията има доста генерални дирекции. Всяка генерална дирекция работи в тясни взаимодействия с агенциите, но като цяло има едно изкушение в, при комисията да си запази в максимална степен правомощията. И да не а, и да няма толкова доверие на агенциите. И това, което искам да кажа на тримата директори, е, че комисията по бюджет е, така да се каже, баш, заместващ баща. Е, средствата му и възможностите му не са неограничени. Или пък заместваща майка. Нашите възможности не са неограничени, но ние ще поставим проблемът, както го постави Юта, така както го постави Доминик Рике. Бюджетните. Всъщност, тук става дума не за бюджет, а за политика. Салвадор, искаш ли да вземеш думата? Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на тройката, но и по отношение на останалите установявам, че в бюджета за 2012 година преживяхме вече нещо подобно и сега нещата се повтарят във връзка с бюджета за 2013 година. Да, виждаме, че комисията има свои разбирания за средствата на агенциите. И За това се получава едно разминаване във вижданията на агенциите на комисията. Ние подкрепяме агенциите и очевидно ще трябва да подготвим е, искания за изменения, които да отправим към комисията. Трябва да се осигурят необходимите средства, за да могат е, агенциите да функционират и парламентът е, вижда своята роля именно в това да действа за да могат е, агенциите да бъдат е, третирани е, равнопоставено и да получат достатъчно средства, така че да могат да извършат своите дей... своята дейност и да изпълнят. Благодаря много, господин директор. Желаете ли да коментирате, да отговорите на някои от бележките, направени от колегите? Благодаря, господин председател. Мисля, че направените изказвания на различните депутати биха могли да бъдат подкрепени от нас, защото в крайна степен агенциите нямат пряк участие на масата на преговорите. Аргументите бяха добри, нещата изглеждат добре на хартия, но в действителност не всичко е толкова коректно. Например, моята агенция за биоцидите, това е работа, която се правеше преди от комисията, т.е. комисията ни прехвърли своя работа върху агенцията, без да се консултирала с мен, след което казва, не, няма да получите съответните постове, които ви обещахме с длъжностите. Това е аномалия. От една страна, те трябва да съкратят постовите в самата комисия, ако прехвърлят дейности. И когато искате, една агенция да прави нещо, което те са правили преди, трябва да я осигурят с ресурси. Същото се случва и в доста други агенции. Те получават нови задачи, за които не са молили непременно и са доста а, объркани, че а, действителност няма да могат а, да изпълнят а, с чест тези задачи. Същевременно гражданите очакват от тях много ефективна работа. Исках да приведа тези примери, Обеден съм също, че финансовите агенции, трите агенции, за които споменахте тук, те имат също трудности. Те са изправени пред доста предизвикателства, с които трябва да се правят в трудно финансово положение и без нужните ресурси за тях ще бъде почти невъзможно да направят това, което се очаква от тях, за да помогнат на Европейския съюз да излезе от финансовата каша, в която се намира в момента. Действително, ние бихме искали от комисията да се обяви твърдо в защита на агенциите, заедно с парламента и там, където е възможно да коригира това, което не беше направено както трябва в съвета. Благодаря ви. Председателята, благодаря ви, господин директор бих искал да припомня, разполагаме с малко време за работната група, която следи работата на агенциите. Искам да, да отдам дължимото на а, а, Юта, на други колеги, които присъстват тук и които участват в работата на работната група. Тази група беше одобрена на 5 юли от председателския съвет. Има съвместно изявление относно децентрализираните агенции. Тази работна група ще допринася за работата с агенциите и за вземане на решения, свързани с бюджетното осигуряване на агенциите. Благодаря ви много. С това приключваме разискванията по тази тема. Искам да благодаря на тримата директори от тройката, както и на останалите директори, както и останалите представители на агенциите. Искам да ги уверя, че внимателно ще следим тяхната работа и ще му казваме подкрепа. Продължаваме сега по доклада за становище, тъй като Рике е във форма. Бих го помолил да ни представи докъде е стигнал доклада му по Фонда за вътрешна сигурност. Това е точка 17. Благодаря, господин председател. Искам да припомня в бъдещата многогодишна финансова рамка Комисията е направила доста законодателни предложения. Целта е да се опрови, е, опрости финансирането на фонда вътрешна сигурност. Ще е, има фонд е, за убежище и, демок... и миграция и вътрешна сигурност. Т.е. има два инструмента за наблюдение на външните граждан, граници и втори инструмент е свързан с работата на полицията по превенция и също разрешаване на кризи. В многогодишната рамка 2014 и 2020 е, е трудно да се каже докъде са стигнали нещата. Този финансов пакет няма да бъде определен, докато не се стигне до глобално решение. Цифрите ще бъдат предоставени в последствие и тогава ще видим какво ще бъде дадено. Това е инструмент, който е важен, свързан с координацията, обмена на добри практики между полицейските служби на държавите членки, дейностите свързани с оценка, анализ и надзор, информационни кампании, информиране на персонала, също тестването на нови технически устройства и сътрудничество с трети страни при определени условия. Около 1,5 128 милиарда евро, ако правилно се спомням, в многогодишната рамка. Половината ще бъде под управлението на държавите членки, под назора на комисията. Той ще има споделено управление. Комисията иска упростяване, рационализиране. Нямам коментар, свързани с финансовия пакет. Изглежда, че е адекватен този пакет. Въпреки това трябва да се направят някои изменения. Те са свързани с демократичния контрол върху разходите. Това е въпрос, на който особено внимание се обръща от нашата комисия, също достъп до програмите на всички участници, прозрачност на финансирането, добавена европейска стойност. Това също е въпрос, който много ни интересува, свързан с безопасността, със сигурността, видимостта на действията на Съюза. Тъй като има частично споделено управление на средствата, трябва да има ефикасна координация по разходите. Има участие централизирано управление, участие споделено управление, затова е необходимо да има координация на тези два вида управления. Трябва да се направи нужното, защото националните програми да отчитат приоритетите на Европейския съюз в сферата на сигурността. Да не се допуска ренационализиране на този инструмент. Това ще е катастрофа. Централизираното управление е нещо, което е по-удобно, действията на държавите членки трябва поне да бъдат допълващи, в най-добрия случай да бъдат в съответствие с централизираното управление. Трябва да се добави и критерии, който липсва. Имат критерии свързани с населението, с инфраструктурата, финансирането и прочие. Но трябва да включим и критер, свързан с престъпността, нивото на престъпността, защото това е важно, за да се види доколко трябва да се укрепи този инструмент. Относно прилагането, приложното поле на този инструмент, настоявам за сътрудничество. Ще се направят някои изменения. Ще видим дали ще бъдат възприяти. Трябва да се включи също и борбата срещу трафика с застрашени видове. Аз съм готов да отговоря на всички въпроси, свързани с това становище и да продължа работа заедно с колегите и докладчиците в сянка. Господин председателю, до тук сме стигнали с доклада по становище. Благодаря, Доминик. Има ли въпроси, коментари? Няма. Докладът е част от група от 4 доклада, както ни обясни докладчикът. Пакет за финансирането на вътрешната сигурност, убежище и миграция. Графикът е същия. Водещата комисия е Комисията по граждански права и свободи. След днешното разискване Срокът за на изменение е 18 юли. Ще гласуваме становището на 6 септември. Либе на своето мнение ще приеме своя текст през ноември. Всичко това съответства на волята да, на желанието да се приеме текста в края на годината. Трите останали доклада са, в, са възложени на Моника. Предлагам да преминем към седма точка. Хелга Трюпел по тема, която ни е скъпа, програмата Life. Благодаря като колегите в ляво, предполагам, че както колегата в ляво и останалите са из, изморени, така че ще бъда кратка. Рискът, проистичаща от промяната в околната среда е сред най-сериозните предизвикателства пред Европейския съюз. Винаги повтаряме, едно и също в парламента. Борбата срещу климатичните промени трябва да бъде един от основните приоритети на нашата дейност. Както е заложено в стратегията 2020, има потребност от по-решителни политически действия. Ето защо искам да ви напомня, че когато гласувахме доклада, през 2011 година ние подчертахме значението на специален инструмент за финансиране в областта на околната среда и климата. Проект LIFE е гръбначния, кама, гръбначния стълб на опазването на околната среда, економическите и социални ползи от тази програма са свързани с различни политически цели. Програмата LIFE обаче възлиза само на 0,3% от многодишната финансова рамка за период 2007-2013 година. Много скромна сума и затова сега предлагам да увеличим делът в бюджета до 0,5% Знам, че има неправителствени организации, които искат повече, но ако поемем политически ангажимент да отвоим процента на програмата LIFE, имайки предвид всички проблеми с бюджета, това би било амбициозно. Програмата LIFE се оказва полезна, осигури работни места и даде възможност за създаване новаторски проекти в целия Европейски съюз. Споменавам само някои въпроси. Става дума за а, съхранение на въглерод. През последния период бяха съхранени 9,6 милиона тона. Онези, които които посещават обекта на тура. И ние а, преброихме между 1,2 и 2,2 милиона души и ползата е между 50 до 85 милиона. Очевидно има положителни екологични аспекти, но и това е инвестиция и е и източник на приходи, което е много добро съчетание. Има и много добри примери в различни държави членки за това, че екосистемата печели от мерките за възстановяване на природата след среща върха в Рио де Жанейро. Това си заслужава да се спомени, но инвестициите в екосистемите доведоха и до създаване на работни места, така че и социалният ефект не е за пренебрегване. Не искам да споменавам всички тези аспекти, но само да кажа, че става дума за съчетание между екологичен подход, економически и социални ползи. Ето защо трябва да се опитаме да увеличим делът им до 0,5%. Едно от моите изменения предвижда не по-малко от 0,37% от общия плик, които да бъдат представени на подпрограмата за околна среда, другата част е за борба срещу климатичните промени. Заедно те представляват 0,5%. Увеличения брой типове проекти или интегрираните проекти е всъщност предложение за съчетание с други области на програмата. Ако искате да съчетаете предишни проекти и нови проекти, аз не съм против, но трябва да се запази стария подход – и това ще изисква проект 0, това ще изисква 0,5%. Максималният процент за съфинансиране не трябва да бъде повече от 50%. По политически причини в сегашната кризна ситуация е важно това, че някои държави членки и по-слабо развити региони и държави членки с времени бюджетни трудности ще имат възможност за повече европейско съфинансиране до 75%. Това е свързано с политическият аспект, а именно какво можем да направим бързо, за да помогнем на региони и страни, изпитващи особени трудности. Тук имаме нужда от гъвкавост, имаме ясни принципи, за процента на съфинансиране. В специални случаи трябва да се стремим към повече. Комисията направи предложение и за ДДС. Тук трябва да се ориентираме към гъвкава система, обикновено ДДС. Не би трябвало да отговаря на изискванията за специални мерки освен в строго определени случаи. Ще спра до тук. Надявам се, че ще работите върху предложенията ми. Се надявам, че ще можем да постигнем повече с програмата LIFE, защото тя е доказала своята полза и е доказала, че заслужава нашата подкрепа. Председателят. Благодаря. Юта има думата. Ще се спра съвсем накратко на доклада на Хелга. Да, наистина, програмата ЛАЙФ е една от най-успешните, ако не и най-успешната програма на Европейския съюз. Еразъм също е добра програма, но Лайф е, много бързо е, показа по един е, ясен начин, че се постигат резултати. Подкрепям Хелга и вчера в е, работната група по бюджет в моята политическа група казвам това, и което сега ще повторя. Аз съм докладчик в сянка на социалисти и демократи тук. Освен това съм и докладчик е, е, в Комисията за околна среда. Така че абсолютно всичко, което каза е, Хелга и което е написала, се подкрепя от нас. Направила съм списъка за гласуване и никой от нашите колеги не се е противопоставил. Всички са съгласни. Също и по отношение на предлаганите 0,5%. Да, естествено, ние подкрепяме това предложение, макар че имаше много активна лобистка дейност. Екологичните организации се опитваха непрекъснато да ни убедят, че 0,5 е, не е достатъчно. Е, няма да разкрия сега тук е, е, никаква тайна. Дори и германския Бундестаг е, гласува 0,7% от е, бюджета на Европейския съюз да се предоставят за лайф но е, онези, които познават кухнята на е, Бундестага, знаят, че там лявата ръка не знае какво върши дясната, така че да, айде да не навлизаме в подробности за националния е, парламент. Сигурно и в другите страни не е по-различно. 0,5 не е върха, както се казва, но все пак е повече. А ние искаме да продължим, защото това е много успешна програма. И така, е, нови задачи, нови проекти, е, повече пари. Това е нашето мото, това е девизът ни и е, ние сме убедени, че е така. Имахме програми Натура 2000 и други, които финансирахме от Лайф, но сега се появяват и нови е, проекти за е, защита е, на природата, за опазване на природата. И няма да навлизам в подробности. Различни видове са тези проекти, но при всички положения една голяма част от финансирането, което е необходимо за тези допълнителни програми, би трябвало да дойде от големите фондове. От Лайф би трябвало да се отдели една много по-малка сума. Надяваме се, че ще успеем да убедим колегите при консултациите. Това е във всеки случай платформата, на която ще водим разговорите. Много важно е това, което предлага Хелга и за ДДС, и за кофинансиране и така нататък. Подкрепям го. Още повече, че и по отношение на бюджетния правилник е, е, ние заложихме точно това, което е, сега се предлага и от Хелга. Да се получават парите, след това да се възстановяват от съответните национални органи, т.е общините плащат, след което поставят искането си за съответното плащане, което се одобрява от компетентния национален орган и парите им се възстановяват. Това е редът. С малкото пари, които можем да отделим от европейския бюджет, няма да пълним, както се казва, общинските каси или държавните каси е, не. 20% ДДС, това няма да го допуснем, колкото и да им се ще на министрите на финансите на държавите членки. Това, което каза Хелга е правилното, подкрепяме. Салвадор има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз нямам възражения гледайки доклада на Хелга. Искам да потвърдя казаното от Юта. Искам да обърна внимание на изменение 5 и 6. Говори се за конкретни проценти от европейския бюджет. в комисията Шуре. Считахме, че може би не е подходящ момента това да се прави в новата бюджетна процедура за периода 2014-2020 и че не трябва да се говори за конкретни проценти а, като дял от общия бюджет на Съюза както става дума тук по отношение на програмата LIFE. Тоест има възможно противоречие, тъй като се предлага процент именно от бюджета в измененията, които посочих. Но от комисията Шуре в доклада ние направихме други предложения да няма такива проценти от бюджета. Благодаря, Елга. Благодаря на колегите за техния принос и най-вече на Юта за това, че подкрепя подхода ми и измененията, които предлагам. Има един политически аргумент, който е свързан с въпроса дали да се посочват проценти. Знаят, че имахме общ дебат по въпроса, затова реших а, да не фиксирам определена цифра. Ние не трябва да правим това в определен момент, но от политическа гледна точка искаме политически да посочим какво искаме да постигнем с програмата LIFE, че искаме да сме по-амбициозни, на базата на декларираното от нас за справяне с климатичните предизвикателства, за опазването на биологичното разнообразие. Ето защо избрах този подход. Читам, че е подходящ и е в съответствие с нашите правила, с взетите от нас решения. Аз съм убедена, че можем да процедираме по този начин. Правили сме го и в други области, например програмата за учене пред целия живот, затова аз считам, че това не нарушава рамката ни, а показва, че имаме ясен политически ангажимент за това какво желаем да бъде постигнато. Благодаря. Благодаря, Хелга. Мисля, че има консенсус по отношение на програмата. По време на първи ми мандат в като депутат в парламента. Бях сред изобретателите на Лайф. Това е, е съкръщение от английски програма за околната среда и действията по климата. Искахме това да бъде един структурен фонд. Има регионална, кохезионна политика, регион, има екологична политика, устойчиво развитие. Аз считам, че ние всички искаме да има увеличаване на средствата. Дали това да стане под формата, предлагана от Хелга, както показва а, Салвадор, това създава малко а, въпроси относно а, решението взето от контактната група но трябва да видим какво считат нашите двама докладчици по многогодишната финансова рамка по въпроса и тогава да решим. Искам да припомня графика. Крайният срок за изменения е утре. Това е доста скоро. Да, действително, давна разглеждаме този въпрос, така че може да прекарате нощта в изготвянето на изменения на 6 септември да се гласува в комисията по в нашата комисия и след това да бъде гласувано на 19 септември в комисията по околната среда. Моля ви да спазвате тези срокове. Искам да благодаря на Хелга. На 19 Сега. Следваща точка. Новаторски финансови инструменти в контекста на следваща многодишна финансова рамка. Да, ние говорим непрекъснато за финансовите инструменти, колко са важни и така нататък, но ги включваме винаги някъде в четвъртък след обед или вече при вечер, така че набързо ги претупваме. Става дума за многогодишната финансова рамка 2014-2020 но о, и за иновативните финансови инструменти, но това е първа размяна на мнения, така че няма да можем да навлезем в е, детайли. Може би в отделните комисии колегите ще се задълбочат малко повече. Струва ми се, че трябва е, първо да обясним в е, текста какви ще бъдат тези иновативни финансови инструменти, каква е целта, която преследват, а именно насърчаване на инвестициите и увеличаване на инвестиционния обем в економиката, което вече ще ускори а, и използването и възвръщаемостта на други а, ресурси иновативните финансови инструменти ще действат най-вече там, където до този момент не е постигнат оптимален резултат. Т.е. там, където има рискове за капитала, където има дълг, задлъжнялост, където има определени контакти с финансови институти, които ни тревожат и така нататък. Но нека а, е, първо да се спрем естествено и на понятието риск. Е, гарантиране, обезпечаване на бюджетния риск. Това е, е нещо, което трябва да се ограничи е, колкото е възможно повече. Т.е. бюджетната е, линия е един вид субсидия, но е, а при субсидиите така и така ти отпускаш средствата и повече не можеш да загубиш, така да се каже, но въпросът е тези средства да се използват по предназначение. Във втората част на текста ще се опитам да обясня вече мотивите за конкретното предложение да представя евентуално и някои други възможности, альтернативи <clears throat> във връзка с представеното предложение на комисията. Би трябвало да се помисли малко по-задълбочено за а, броя на финансовите инструменти. Естествено, връзката с капитала и с а, задлъжнялостта е съществена. Така че е, в това отношение, като че ли комисията предлага и повече, отколкото ние първоначално си представяхме и искахме. Да, как точно ще се е, предоставят и субсидии, и заеми е, в случай на нужда. Говори се за... и така, приема се, че сумата ще бъде около 1,6 милиарда до 2020 година. И това наистина е сума, която е, е абсолютно необходима за съответните проекти, които искаме да финансираме в Европа. Рамката е добра. Трябва да поискаме естествено и прозрачност, и яснота е, с е, ясно обозначаване на критериите, по които ще се отпускат средствата и е, възвръщаемостта, рентабилността също е от е, значение. В никакъв случай не бива да изпускаме и този момент. Оценката на въздействието на тези финансови инструменти е следващият е, въпрос, който искам да поставя. Въпросът е дали ще е, се отпускат средствата под формата на държавни помощи, на субсидии или е, е, под някаква друга форма. Освен това ще предвидиме годишно отчитане на средствата по държави членки. И още един момент, естествено гъвкавост. Това е част от е, нашата бюджетна политика. Така беше и в предишни периоди, така ще бъде и в е, периода 2014-2020 година. Много често не, не знаем как точно функционират отделните инструменти, а когато го разберем, че нещо не върви, обикновено го разбираме с закъснение вече малко късно. Ето, както виждате, е, тук сега обсъждаме въпроса с ДДС е, и това, че не върви е, нали, общините и е, държавите членки да печелят от европейските пари чрез ДДС, но ето, че това става. Ще проследим е, въздействието върху европейската економика, е, но в първоначално в един по-кратък период, в рамките на краткосрочните субсидии и средства, които се отпускат. Въпросът е капиталът да бъде гарантиран, да допринесем за повече сигурност на пазара и също времено да насочим така тези средства в рамките на иновативните финансови инструменти, че те да отидат е, именно там, където има тесни места. Да, наистина, економисаните е, на едно определено място средства трябва да се използват за е, проекти, новаторски проекти, които ще допринесат и за по-добро развитие на пазара. Тоест няма само да економисваме, ще даваме също и ще насърчаваме. Благодаря, това беше много ясно. Доминик Рике има думата. Аз като докладчик в Сянка следих внимателно доклада. Обичайно докладчикът бива поздравен. В този случай това би било напълно обосновано, тъй като докладът е резултат а, от задълбочен размисъл. Ние подкрепяме проекто за доклада, както по съдържание, така и като форма. И няколко а, модификации. Има някои елементи, на които много държим да се постави акцент. Най-напред ползата от конкретните инструменти. Второ, различните условия на инвестиции. Всичко това е подчинено на финансовия регламент. Така че знаем, че в съвета има анекси, всеки път, когато иска да промени регламента. Дебатът се води в финансовия регламент, така че това трябва да се огледа внимателно. Трябва да бъде много видима дейността на съвета, защото много често се случва така, че колкото повече прави, толкова по-малко го забелязват. Така че ние трябва да се грижим видимостта при използването на финансовите инструменти да се запази. И накрая искам да кажа, че докладчика го каза. в е, финансовите пазари има множество продукти, има, доста, има и доста средства, които търсят стабилни а, е, и неспекулативни проекти. И в момента, в който възникнат, възникват проблеми с е, държавните фондове, може да се срещнат двата елемента. Натрупаните средства на частните средства и е, областите, в които могат да се изпълнят интересни проекти. Само още нещо бих добавил. Въображението на финансистите е неограничено. Ако на пазара се пуснат финансови продукти под формата на инструменти, ако тези продукти са привлекателни, ако те стигнат до определен обем и осигуряват а, е, и ликвидност, а, е, е, и солидност, можем да си представим, че те ще бъдат използвани при условия, които не ни харесват – ето защо трябва да предвидим съответни разпоредби. Разбира се, не всичко може да бъде предварително регламентирано. Но има една склонност за осложняване на финансовите инструменти. Тази тема за мом... този проблем не може в момента да се разреши. Заедно с това могат да възникнат проблеми с самостоятелни и независим живот, който финансовите продукти започват да водят на пазара. Докладчикът говори за ангажимента на Съюза, бюджетната дисциплина и така нататък. И бюджет в този тип регламенти се поемат и други ангажименти. Трябва нека да имаме предвид изобретателността на финансовите пазари и на финансистите. Благодаря, Доминик. Считам, както каза докладчика, както каза и Доминик Рикем. Важно е да се създават, е, да се укрепват инструменти, за да се справим с е, ситуация, която е, е доста особена. Има множество финансови средства, които са на разположение, има суверенни фондове. Има излишъци в платежния баланс в бързо развиващите се економики, в богатите на петрол и мирства и прочие. Има финансови маси. Аз участвах наскоро заедно с Жан-Клод Рише, бивш председател на ЕЦБ, който каза, че по време на 10 годишния ми мандат финансовата маса, която съществува и която може да се окаже на дадена борса в страна, е мултиплицирана с 35 има истински, има фалшиви пари, има спекулации, нещата са сложни, но въпреки това а, има парична маса, която е готова да бъде инвестирана. А, стига, разбира се, да се гарантира нужната а, сигурност. Тези, които а, преработват а, продуктите, това са банките, те превръщат а, средства по разплащателните сметки в инвестиции. След това, в резултат на финансови и други кризи, се ограничават възможностите за това преработване или трансформиране на средствата. Има също затягане на нормите, Базел 3, Омнибус и прочие, които ги задължават да увеличават наличния капитал, което намалява възможностите им за трансформация. И така как да се разреши това уравнение? Има инструменти, говори се за проектни облигации, има иновационни финансови инструменти, които обсъждаме в момента. И напълно вероятно е, както каза и Доминик Рике, че бързо може да ни се направи предложение, за да постигнем някаква критична маса, намаляване на лихвения процент, да имаме един по-ликвиден пазар и като се събере всичко това, да се изготви един портфел от проекти структурирани продукти или секуризирани продукти. Но трябва много внимателно да се наблюдава всичко това. Трябва да се иновира, но трябва да се прави това много внимателно и разумно. Искам да благодаря на докладчика, както и на изказалите се графика за този доклад. 19 юли, крайен срок за представяне на измененията, приемане на 6 септември. На 6 септември ни предстои доста гласуване. Сега преминаваме към 8 точка за рибарството. Сменяме темата. Така а, използваме възможността да разгледаме различни приятни теми. А, господин Алфонси вече е в Корсика, но за сметка на това Изабел е тук и тя ще го замести. Тоест риболова в Северно море срещу риболова в Корсика ще представя нашето съгласие на проекта. Комисията договори новия протокол за датското правителство и автономното правителство на Гренландия. Валидно е за 3 години. От 1 януари 2013 година предвидят се 18 милиона за година. Това е сумата, която се предвижда. Годишната сума е 14 милиона за достъп до економическите данни и годишна сума 2 милиона, които съответстват на средствата, предоставени от Европейския съюз за подкрепа на гренландският риболов. Предвиждат се и мерки за засилване на устойчивостта в риболова. Предвиждат се квоти, които да се адаптират при необходимост, разпоредби, за научно сътрудничество. в това отношение докладчикът и аз подкрепя споразумението и през следващи няколко дни ще ни представи доклада от Корсика. Bien. Hilarité euh, chez le Parti populaire. Est-ce qu'il y a, à part... Освен това изложение. има ли други коментари? Няма. Чудесно. Благодаря ви за този доклад. Той ще бъде изпратен за превод на 20 юли. Няма определена дата за внасяне на изменения, а гласуването би трябвало да се проведе на 6. Комисията по риболов ще гласува през октомври. Чудесно! Благодаря на Франсуа Алфонси, който имаше блестящо представителство тук. А, извинявайте. Тук, тук няма изменения, тъй като а, ние трябва да се произнесем с да или не. Другия път ще гласуваме с да. Много добре. Ето я и Моника Холмайер. Тя има три доклада, които допълва доклада на Доминик Рике за вътрешната сигурност. Предлагам да ни представи трите доклада едновременно. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, е, благодаря за предложението да представя и трите доклада е, заедно, защото са свързани помежду си. Става дума за е, фонда за границите и визите, за миграцията и обежището и вътрешната сигурност. Правното основание за вътрешна сигурност са четирите е, фонда, които до този момент съществуваха и две програми ISEC и SIPS. Съществуват обаче различни е, правила за администриране на програмите е, по тези фондове. Затова комисията предлага в бъдеще да има само два фонда на мястото на съществуващите до този момент, които бяха два пъти повече и освен това да има общи единни правила за управлението на средствата. Ще има общо администриране и управление, споделена отговорност, диалог с държавите членки, така че акцентите при финансирането да се определят съвместно. Освен това ще има централно административно звено за е, мерките, които е, поспешно се налага да се взимат на европейско равнище и във връзка с е, така наречените програми за интелигентни граници. Имахме до този момент едногодишни програми, които обаче не бяха прияти много добре и то поради проблемите, които открихме при тяхното изпълнение. Европейският съюз ще финансира за 75% от повечето от програми, 90% при стратегически приоритетни програми и 100% в много редки случаи, когато става дума за програми на европейско равнище, които са е, наложителни от гледна точка на Съюза. Не зная как точно ще изглежда тематичното разпределение на средствата, но очаквам с интерес е, какво ще ни бъде предложено. Знаем, че Европол междувременно вече ще се лиши от 10% от бюджета си поради един свръхизлишък, който се прехвърля сега, само че с знак минус. Така че със сигурност от факта, че от 2011 се прехвърля този излишък, само че се маха от бюджета на Европол за 2013, е, ще бъде със сигурност обект на е, много тревога и на оживени дискусии. Ние трябва да внимаваме, естествено, и да формираме нашата позиция. Важно е, естествено, е, предложението на комисията за миграцията, убежището и вътрешната сигурност. Хубаво е, че ще има единни е, правила. Хубаво е, че броят на фандовете се намалява и се създава по-опростена структура, но а, е, не е хубаво това, че отново има предложение за делегирани актове, защото там вече не можем да проследим нещата. Би трябвало да внимаваме делегираните актове да се ограничат единствено до изпълнението но в никакъв случай да не е, се разпростират и до политическите позиции, е, защото там парламента естествено трябва да може да участва и да гласува предлаганите изменения. Надявам се, че ще има е, добавена стойност за Европейския съюз. Смятам, че по отношение на административно-техническите аспекти до този момент сме установявали доста грешки, отклонения от добрата практика. В никакъв случай не прехвърлям вината единствено на държавите членки, но все пак трябва да заострим тяхното внимание и да ги сенсибилизираме. Хубаво е естествено да се упражнява и едно под постоянно наблюдение. 100% финансиране на всички програми не е възможно. Естествено, ние не желаем да създаваме едни е, определени навици е, в държавите членки, всичко да се финансира от Европейския съюз. В случаите, в които, да кажем, съответните агенции е, са пряко засегнати, можем да провеждаме диалог комисията би трябвало освен това е, да проведе е, политически диалог, а агенциите да имат е, възможност да участват в определен формат на дискусиите и да кажат своето мнение. Новия регламент всъщност подобрява най-общо управлението на средствата създава възможности за една по-добра администрация. Необходимо ни е постоянство, последователност при финансирането. Така, средствата са 3 милиона 50, 3 е, милиона и половина, 31% са за е, държавите членки, 31% за интелигентните граници, т.е. външни граници, 31% са за е, спешни мерки на европейско равнище. Мисля, че това разпределение е разумно. Когато става дума за държавите членки и за втората категория проекти, Естествено, там ще се предвиждат някакви средства и за поддържане на контактите и сътрудничеството с трети страни. При Третия фонд за миграция става дума за 3 милиона 680 хиляди евро. Тук предложенията ми включват подобряване на отчетността и един по-стриктен контрол върху изразходваните средства и програмите, но трябва при всички положения да внимаваме за делегираните актове. Благодаря, няма бележки. А, преди да приключим с финансовите инструменти, забелязвам, че колегите постепенно изчезват от залата. Вчера вечерта вечеряха с очарователната комисарка по околната среда Кеггарта и от това, което каза тя, разбирам, че от 1 януари следващата година системата за по схемата за търговия с емисии на парникови газове. Ще започна търгове по нея. За сега тя е безплатна но от 1 януари 2012 авиокомпаниите също трябва да плащат. Знаят, че се водят дела, които обслужват полети в Европа, но не са базирани тук. Но от 2013, от 1 януари всички трябва да плащат. Идеята на комисаря Хедегард е поне част от събраните приходи да отиват за финансиране на някои екологични политики. Самата идея, разбира се, представлява интерес. Но аз веднага си поставих въпрос, който ние поставих директно но казах на секретарията, на сътрудниците, на докладчиците по собствените ресурси и всички колеги, които следят въпросите, свързани с финансовите инструменти, да имат предвид това. Този въпрос може да бъде поставен. Комисията трябва много по-рано да го постави официално, за да се разбере а, кой ще бъде бенефициента на тези ресурси, в кой бюджет ще влизат те, след като а, това е бюджет, а, това е, е схема на европейско ниво, трябва очевидно да бъде в европейския бюджет, но може да бъдат и националните бюджети. Ако можем обаче да уловим часа от тези ресурси, за да бъдат използвани за реализиране на европейски политики, това ще бъде един адхок инструмент. Дали може да се счита за собствен приходоисточник, не знам, но искам да имате предвид този въпрос. Когато изготвяме списъка от евентуални нови приходоисточници за европейския бюджет, комисаря и комисаря Шамета казаха не, това не трябва да се а, дискутира, защото няма никакъв шанс и прочие. Но може би отново може да се постави този въпрос на ниво Европейска комисия. Трябва да следим как се развива. Искам да благодаря на Моника за всички доклади, които, които работи. Искам да припомня какъв е графика за работа. Крайният срок за изменения е 19 юли. Гласуването на становищата в Комисията по бюджет ще бъде на 6 септември. Комисията Либе ще ги гласува през месец ноември. Имаме още две теми в дневния ред на господин Годманис, но сме лишени от неговото присъствие, затова не можем да ги разгледаме в негови отсъствие. Освен това, цялата му група е- се изпари. И за това искам да дам думата на Горан Ферм, който е най-сериозният от групата, който остана тук за инструмента за свързване на Европа. Моята група също е доста малобройна. Нямам намерение да правя някакво голямо представяне на механизма за свързване на Европа, тъй като съм убеден, че всички сте наясно какво означава тази програма. Знаете, че това е, това е нова интегрирана програма за финансиране на трансевропейските мрежи в транспорта, енергетиката, информационните технологии. 50, 50 милиарда евро е значително увеличение в сравнение с предходния вариант част ще дойдат от Кохезионния фонд. Е, те са заделени за е, страните по политиката за сближаване. Аз мятам да направя няколко изменения. Вече съм направил няколко изменения към становището. Ще ви запозная накратко за какво става дума. Първо въведохме стандартните изменения, които трябва да фигурират във всички тези становища. На второ място се опитахме да разгледаме основния въпрос за нуждата от инвестиции. Това е изключително важно, но е проблематично. Четохме някои коментари по време на датското председателство за механизма за свързване на Европа. Те казват, че това е важно, разбира се, но ситуацията с бюджета на сегашния етап не дава възможност да се изпълнят предложенията на комисията. Проблемът според мен е в това, че е по-лесно да се правят съкръщения в нови инструменти, в инструменти, където имаме нови амбиции, отколкото да се съкръщават средства по инструменти, за които вече са заделени средства. Затова е по-лесно да се извърши съкръщаване на средствата по механизма за свързване на Европа, отколкото в а, политиката на а, обща политика по селско стопанство или пък кохезионната политика. Ние трябва да докажем, че можем да отговорим на новите си амбиции, като ги осигурим с ресурси. Ние изпитваме не само силна економическа криза в Европа, но Същевременно има недостатъчно инвестиции и това е от години преди кризата и трябва да се направи нещо в това отношение. Особено трябва да се създаде е, истински единен вътрешен пазар, не само чрез дерегулиране, чрез физическо интегриране на европейския вътрешен пазар. Затова считам, че тези инвестиции са изключително важни и трябва да подчертаем този факт в становището. 10 милиарда от Кохезионния фонд бяха по-спорния въпрос. Доста от държавите по политиката на сближаване считат, че националните пакети за кохезионната политика им се отнема и се използват средствата за други цели, където те нямат такова силно влияние. Аз бих защитил намеренията на Европейската комисия, защото считам, че е изключително важно да се посветим на проекти, които носят европейска добавена стойност. Бих предложил да подчертаем по-силен акцент върху географския баланс при разпределянето на ресурсите по механизма за свързване на Европа. Освен това, трябва да сме наясно, че някои от кохезионните държави ще се нуждаят от подкрепа от Европейската комисия, за да могат да развият добри проекти, както да освоят тези 10 милиарда, както и да използват финансирани от други части на механизма за свързване на Европа. Те не са изключени от тази част и имат право на средства по тези части. Нещо свързано с доклада Ейдер – те се безпокоят, че това ще се случи и с финансовите инструменти. Финансовите инструменти за инвестиране в Европа ще отидат към по-богатите държави членки, които имат по-развити финансови пазари и че ще е трудно за кохезионните държави да кандидатстват за средства и да получат финансиране от финансовите инструменти. Ще се опитам също да отчета и това безпокойство в моя доклад. Признавам, че съществува риск, но също времено осъзнавам, че трябва да се опитаме да намерим решение за постигането на географски баланс в тези случаи. Финансовите инструменти в общ план са и една от сферите, в които ще направим предложение за изменение, защото е много важно да се намери решение. Имаме доклада за проектните облигации. Мисля, че трябва да въведем някои от идеите заложено в него, както и в доклада за механизма за свързване на Европа, да а, включим с въпроса за а, така наречения блендинг, за комбинирането на грантове с заеми, по какъв начин да се борави с различните инструменти. Освен това, трябва да гледаме към бъдещето. Харесаме това, което каза Ейдер, представяйки своя доклад поне да отворим вратата към по-амбициозни финансови инструменти, например инициативата за проектни облигации. Това е само а, за сега в пилотен етап. Трябва да доразвием тази идея а, допълнително в доклада. Има и някои по-технически аспекти. Ще въведем идеята за проектни портфели, както направихме и в доклада за проектните облигации. Комисията предложи да се създаде възможност средства от една част от механизма за свързване на Европа да се прехвърлят друга част на същия механизъм. Това трябва да е възможно, когато видим, че има повече нужда в енергетиката, не е толкова силна нужда има, да речем, в дигиталната или транспортната сфери, тогава трябва да се направят нужните корекции, но това е политически въпрос и трябва да се реши от бюджетния орган и ние трябва да участваме в вземането на решението. Иначе боя се, че ще има много критика към този процес. Освен това, трябва да видим какъв е обхвата на механизма за свързване на Европа. За сега той е насочен към инфраструктурата, но има области, в които трябва да се види дали може да се увеличи обхвата, например инвестиции в възобновяеми енергии и прочие. Това беше накратко по измененията, които съм представил по това становище. Разбира се, с удоволствие ще изслушам вашите коментари и предложения. Благодаря. Има ли въпроси и коментари? Няма. Искам да ви напомня, че сроковете са малко по-дълги. Срока за внасяне на изменения 3 е септември. Предвиждаме да приемем доклада на на 20 септември. Гласуването в Комисията по транспорт и ИТРЕ ще бъде през ноември. Скъпи колеги, мисля, че ние изчерпахме дневния ред. Давам ви среща на 6 септември, когато имам, ще гласуваме десетина доклада. Пожелавам ви хубава вакансия. Благодаря на сътрудниците, на представителите на другите институции, служителите на парламента и естествено на преподачите които ни помагаха по време на тези срещи. Мисля, че всички сме заслужили вакансия, за да бъдем във форма през следващото полугодие, което се очертава доста вълнуващо. Благодаря. Вдигам заседанието.